която не е съвместима с упражняването на функцията му член на Европейския парламент. Полските компетентни органи подадоха молба за сваляне на имунитета на господин Яцек Курски, съгласно член 6, алинея 2 от правилника за дейността искането на полските компетентни органи се препраща на комисията ни по правни въпроси.